Добър ден, госпожи и господа. Възобновяваме сесията. Първо, протоколът от вчерашното заседание. Протоколът от вчерашното заседание и приятите на него текстове са налични. Има ли възражения срещу протокола? Искате да изкажете възражение ли? Не разбирам какво означава знака, който правите не е възражение. С това протоколът се одобрява. Преминаваме към първата точка от дневния ред за днес след обед. Изявление на